да е, местата си спокойно и давам думата на госпожа Могерине. Благодаря, господин председател. Знам е, как се чувствате в пленарна зала след гласуване. Нека да кажа няколко думи за положението в е, Тунис тъй като ние миналата седмица, миналия път в Страсбург обсъждахме Либия и казахме тогава, че Либия е един от големите проблеми, с които се сблъскваме и и един проблем, който трябва да бъде решен съвместно с европейските страни и с страните съседки, включително и Тунис. И ето няколко седмица по-късно видяхме, че наистина положението е много крехко и уязвимо след атентатите Тунис е един специален случай. Тунис доказа, че демокрацията, включването и а, е, а, е, нашите стойности могат наистина да бъдат част от развитието след арабската пролет. А, след това в по улиците на Тунис имаше демонстрации, които казваха и млади хора, които казаха, че ще бъдат нетолерантни срещу тероризма. И всички подкрепиха тези млади момичета, тези млади момчета, всички от тези тунизийци, които излезаха а, на улиците, така както подкрепихме френският народ, който излезе през януари на улиците на Париж. А, всички тунизийци, особено младите, вярват в бъдещето на страната си, едно демократично а, и добро бъдеще. Преди е, нападението ние се срещнахме с е, правителството на Тунис, е, за, об, об, обсъждахме като партньори е, положителното развитие в страната през е, последната година, приемането на нова конституция, президентските избори, сформирането на правителството, но също така обсъдихме и проблемите, които отслабват и които е, превръщат Тунис в една крехка структура. Става дума за голямата безработица и мястото, което, което младите могат да си намерят в обществото и особено младите момичета така че е, демократичният процес не е завършен, че има още е, много да се прави в тази посока. Тази година ще има е, местни избори, е, както и е, така раз, различията между различните региони, е, различия в доходите, в възможностите. Ние също така бяхме обсъдили е, възможността е, да, е, за побратимяване между някои тунизийски региони и някои еврейски, европейски региони. Също така обсъдихме и предизвикателствата, свързани с сигурността и безопасността, тъй като е, знаеме, че повече от 3000 е, е, бойци туни, от тунизийски происход воюват в редовете на джихадизма. Така че ние също направихме нещо повече. Ние с е, подписахме е, програма за, коопер, за сътрудничество с министъра на външните работи на е, Тунис, за да позволиме на младите тунезийци, които са студенти или научни работници да участват в научните и културни програми и образователни програми на Европейския съюз след посещението си в Тунис, това беше седмицата след като новото правителство стъпи в власт. След денят след нападението разговарях с министър-председателя на Тунис, не само за да му израза нашите съболезнования, е, за тунизийския народ, за близките на близките. Той е, пък е, изрази техните съболезнования към нас, Европейския съюз, тъй като повечето жертви са били граждани на Европейския съюз, но ние раз, разговаряхме и е, също така какви мерки трябва да, да се вземат, за да не може този варварск, това варварско нападение да спре демократичния процес. Същия ден имаше заседание на Европейският съвет. Запазихме една минута мълчание и заедно с е, държавните ръководители обсъдихме начина по който можем да продължим да подкрепяме нашите тунизийски приятели в тези трудни времена. Бих искала нашето сътрудничество да се разшири е, в четири по четири е, пътя, конкретни економически е, стъпки, економическа подкрепа, политическа подкрепа. Първо, в областта на сигурността. Е, сигурността и безопасността са в сърцевината на демократичната система и сигурност може да има само ако има истински демократически процес и зачитане на човешките права и на правовата държава. Е, дем, демокрацията е, засилва сигурността, сигурността засилва демокрацията. Е, така че от а, ние ще помогнем на Туниса за управление на границите, реформи в областта на сигурността и борбата с тероризма. В, в, в момента практически при, е, сме завършили подготовката на програмата за борба е, срещу тероризма с финансиране от 25 милиона. Също така ще подкрепиме е, нашите тунизийски приятели в реформата на съдебната им система. Ня, ня, няколко дни преди нападението наш, нашите експерти в областта на антитероризма бяха в Тунис. Е, тогава те обсъдиха някои конкретни мерки, е, свързани с антитерористичния диалог, е, който водиме. И процесът ще, продъл, ще продължи и нашето партньорство трябва ще бъде справедливо на. Но е, стабилността на Тунис не е само стабилност. Аз е, колкото може повече е, и колкото по мога по-високо заявявам, че ние трябва да помагаме и економически на Тунис, за да може Тунис да бъде една стабилна държава. Трябва финансово да под, да подкрепиме Тунис. Предвиждаме двой, двойно по-голяма помощ от тази, която оказахме миналата година на, на Тунис. Макрофинансовото ам, подкрепа е 300 милиона заеми. За 2015 година все още не сме фиксирали цифрите, но работиме с комисара Хан за да може да предоставиме на Тунис средствата, които са и необходими и средствата, които тя заслужава. Но отвъд финансовата помощ има и конкретни мерки, понякога творчески е, мерки, които могат е, да бъдат е, предприяти, за да, за да помогнем на Тунис да върви по пътя на, реформа, на реформите. Да може Тунис да се интегрира в европейският пазар. Трябва да помогнем на Тунис да развива собствената си економика. Започнахме е, дискусии с тунизийските власти по този въпрос. Европейския съюз е готов да започне е, преговори по задълбочено сътрудничество с Туниса. Трябва да се отправят положителни сигнали към е, инвеститорите, за да може наистина да се върви към е, възстановяване. Е, това е в дългосрочен план, но ние трябва и спешно да помогнем на Тунис в момента. В началото на годината ние променихме е, вносните квоти, нещо, което е много важно за Тунис, но можем и да направим повече е, в този смисъл. Също така е, разглеждаме молбата на Тунис да участва като наблюдател в програмата Хоризонт 2020 в областта на научните изследвания. Как, как, както казах, четири нива на сътрудничество. Значи от една страна проблема свързан с границите, от друга страна проблема свързан с Либия. И това е голям проблем за Тунис. Ем, предполагам, че вие ще се изкажете по, този, по тази тема, така че след, по-скоро да отговоря на вашите въпроси е, после, е, но ние наистина е, работиме много активно е, в а, дипломатически а, план. Преди два дена в Брюксел се срещнах с а, кметове на големи либийски градове и слушах техните искания, очаквания. Те казаха наистина, че повечето от градовете са били бомбардирани, хората са в. А, се намират в трудно положение но, съще, но, но е, всички смятат, че трябва да върват напред и че трябва да, трябва да се намери някакво решение, за да може Либия да върви напред. Е, това заседание завърши с така с много позитивна нотка. В е, момента обсъждаме една нова политическа рамка за Либия, за възстановяването на Тобрук, е, на Триполи, на другите градове. Мисля, че това ще е начина да помогнем на Либия е, заедно с е, нашите тунизийски приятели. И сега на заключение, вие и Тунис. Парламентарното сътрудничество е основна част от цялото международното сътрудничество и от помощта, която можем да окажем на Тунис. Наистина, ваш, е, вашето участие може да бъде от огромно значение. Вие изпратихте мисии на наблюдатели по време на изборите и също така подпомогнахте и е, тунизийския парламент. Така че Очакваме създаването на съвместен междупарламентарен комитет и е, като засили своите връзки с новия тунизийски парламент, Европейски парламент ще, е, да, ще постави и ще е, консолидира основата на тунизийската демокрация. Знаете, че парламентаристите в Тунис са обсъждали закон за борба с тероризма в момента, в който бе проведено нападението. Ние трябва да бъдем с тях и да кажем на всички, не само на депутатите и на, на всичките тунизийци, че те не са сами. Ако те се обърнат към нас, те се обръщат към приятели, приятели, които са готови да им помогнат и да им подадат ръка във всеки момент. Благодаря. госпожо комисар Могерини. Пропуснах да кажа, е, че тук няма да има възможност да направите спонтанни изказвания, нито сини карти. Имаме, е, закъсняхме доста, така че нека продължаваме. Колегата Преда има думата за две минути. Господин председател, Уважаема госпожо Могерини, веднага след ужасната атака на музея Бардо, групата НП осъди този акт, както и аз преди седмица казах в социалните мрежи, представих своите събелезнования на семействата и на близките на жертвите и проявих пълна солидарност с тунизийския народ. В атаката на Бардо се взеха за мишена регион, се взе за мишена регион, който направи усилия да превърне в реалност обещанията на арабската пролет. Освен невинните жертви, тази атака визираше демократичния преход в Тунис. Нека обаче да не се лъжем. Атаката в Тунис не е атака само срещу нашия партньор, но и атака срещу Европа. Това е очевидно, защото мнозинството от жертвите са европейски граждани. Това на първо място. На второ място, защото сигурността в Средиземноморския регион означава и а, наша сигурност. И накрая, защото атаката в Бардо е атака срещу нашите ценности, толерантността и основните свободи. Даеш пое отговорност за атаката, като отново ни изправи пред това варварство на една жестока идеология, която а, тълкува перверзно исляма и отхвърля другия. Същото това варварство, което а, покуси а, в петък и Йемен. Същото варварство и нетолерантност, което видяхме на 15 март срещу християни в Пакистан. Повече от всякога трябва да бъдем твърди, да защитаваме нашите ценности и заедно с нашите партньори да се борим срещу тероризма и фанатизма. Ние подкрепихме демократичния преход на тази държава, правим го още от самото начало и не трябва да я оставяме в този критичен час. Нуждаем се от международна подкрепа и за мен е радост, че върховният представител заяви, че трябва да засилим всички аспекти на нашата подкрепа. Преди няколко дни една мисия от колеги, които участв... ще отидат в Тунис – за да могат да се видят с а, а, депутатите от Тунизийския парламент. Благодаря Преда. Благодаря, колега Преда. Колегата Анцеда има думата за 3 и половина минути. Благодаря, господин председател. Тази сутрин се завърнах от Тунис, където осъществих различни контакти с институциите, включително и с председателя на парламента. Той потвърди, че обект на атака е бил и парламента. Забелязах в разговорите, че той е наясно, че е, Тунис е просто идеалната цел за терористичния атака. Е, страната поставила начало на арабската пролет, напреднала най-много по пътя на демокрацията, страна в която политическите сили водят борба, но те успяха да създадат нова конституция, да под, подкрепят едно ново правителство. Ние от наша страна трябва да бъдем наясно, че Тунис бе атакувана именно заради положителния пример, който съставлява. Тя е опорна точка за целия регион и за Европа. Това е най-доброто доказателство, че е възможно в една арабска страна да съществува демокрация. Това е неприемливо за терористите, които се стремят да хвърлят целия регион в хаос. За това само ще повторя казаното от тунизийския президент. Тероризмът е наш общ проблем, не само на Тунис. Включително и защото атентата в музея Бардо е имало страшно много европейски туристи. Така че целта е двояка е, предизвикване на още по-голям страх след събитията в Ливия и накърняване образа на Тунис е, защото това ще нанесе серион удар по туризма и неговите економически изменения. Няма какво да говорим. Трябва да действаме. Да действаме незабавно. Европа има повече от всякога важна задача по отношение на Тунис. От една страна подкрепа на демократичните институции и сили, да подкрепим онези, които са в състояние да се изправят срещу терористичната заплаха. Това е много важна задача, и на парламента, както чухме и от госпожа Могерини. Нуждаем едновременно с това трябва да окажем и сериозна финансова пом- помощ. Незабавно. Е, говорихме преди малко за Украина. Тук е същото положение. Само по този начин можем да потвърдим своята готовност да бъдем гъвкави, да работим за различни полит... Е, приоритети. За нас, социал-демократите, днес е, Тунис е приоритет. Госпожо Могерини, зная, че вие много държите на този въпрос и за това трябва ви моля да се застъпите за нас. Необходимо е да се действа, необходимо е и съветът да даде конкретни примери за солидарност. Трябва да се погрижим проблемите на Тунис да намерят своевременно решение. Благодаря. Давам думата на господин Танок за една минута. Микрофон Господин председател, бих искал да изразя своите съболезнования на семействата и близките на жертвите на нападението над музея Бардо. 23 души бяха убити в това вероломно нападение, много от тях туристи. Ислямската държава пое отговорност за това нападение. Дали е вярно или не, не знаеме, но при всички случаи това е нападение на джихадисти над, демокрацията и свободата. Е, Тунис беше единствената success story на е, арабската пролет, но джих, джихадистите имат само една цел да е, е, разрушат останалия свят и да съградат един халифат. Така че наша, е, наше задължение тук в този парламент и в целия Европейски съюз е да подпомогнем икономически и с всички средства Тунис, за да можем да помогнем на тази страна да стъпи на краката си. Благодаря господин Тонек. Господин Маура Бандаридиран. Благодаря ви, е, господин председател, уважаема госпожо върховен представител, уважаеми колеги. Е, както е, и когато обсъждахме Либия, така и тук можем да кажем, че сигурността в Северна Африка е от важно значение за нас. Тази сигурност обаче не е реалност от економическа и финансова гледна точка. Две трети от средствата в фонда за съседство в Европа са насочени към трети държави в Европа. Тоест, като че ли няма баланс в нашите приоритети. Държавите в Средиземноморския регион също се нуждат от помощ. Затова трябва да преразгледаме европейската политика за съседство. Тя трябва да гарантира балансиран ангажимент на Европейския съюз към своите партньори не само на изток, но и на юг. Терористичната атака от миналата седмица имаше за цел да постави под въпрос демокрацията, но и най-вече да се накърни туристическата индустрия. Политическия преход в Тунис беше реалност. В никоя друга арабска държава няма ислямско правителство, което е да е загубило изборите при преки и свободни избори това е държава, която не е автокрация, а това е единствената държава, която може да служи за пример в региона и ислямска държава удари именно там. Ето защо трябва да подпомогнем Тунис с всички възможни средства. Трябва да създадем план за подпомагане, който да подкрепи инвестициите и да засили сигурността не можем да си подкрепим да възникне ново огнище на напрежение на южната граница на Европа. Не може да останем с кръстени ръце за Тунис. Благодаря, колега Маура Баранян. Колегата Колзупер му има думата за една минута. Благодаря много, господин председателю. Уважаема госпожо Могерини, благодарим, че е, сте сред нас. Първо трябва да заклеймим е, това ужасно деяние и религиозния фанатизъм, фанатизъм. За съжаление, то не бе предизвестено в южната част на страната. Е, имаше подобни събития, но те бяха подценени. Вие споменахте Либия. Съгласен съм с вас заплахата на джихадистския тероризъм не спира пред националните граници. Подходът ни трябва да бъде, че всичко лошо в тези страни е идвало от диктаторите, в крайна сметка роди и ислямска държава. Т, т, именно така бе създадена тя нека не забравяме участието на САЩ в Персийския залив и към която се присъединиха и някои европейски държави. Ислямска държава е добре оборудвана организация, има подкрепа и е, тук трябва да видим и ролята на Европейския съюз. Не бива да забравяме колко важно е да противодействаме на авантюристично поведение, което не, не подкрепя нашия интерес. Благодаря, колега Консо Пермуй. Госпожа Лохбилер има думата за две минути атентата в музея Бардо отне живота на поне 22 цивилни граждани. Е, отговорността бе поета от Ислямска държава. Вие, госпожо Могерини, обещахте е, подкрепа на тунизийското правителство и то във връзка с економическото и демократично развитие на страната. Потвърдихте го днес. Затова е важно ние да покажем европейската си солидарност с Тунис в тези тежки времена. Не само на думи, но и на дела. Да по, по, помогнем на Тунис да, да укрепне. Трябва да гарантираме с нашата помощ, защото този атентат атентат да не доведе в отстъпление по, раз, по пътя на развитие на Тунис. Страната трябва да бъде образец на е, положително и добро развитие. Ставаме свидетели на много протести през последните форми. Това е отново жасминовата революция. От вика не се страхуваме, сега се роди е, викът не се боим от тероризма. Е, това е не само основно послание за Тунис, но и за целия регион и за Европа. Не се боим от тероризма и все пак е предупреждение от прибързани мерки и свръхреакция. Наша задача е да помогнем на Тунис да се вземат мерки за борба с тероризма в съответствие с принципите на човешките права. За това е особено важно Европейския съюз да поиска укрепването на е, държавните и демократични институции. Искам да припомня, че това, което става е форма на солидарност с е, тунизийското общество. Благодаря, госпожа Лохбиля. Колегата Касталдо има думата. Две минути. Благодаря, господин председател. Защо тази трагедия се изсипа в Тунис? През последните месеци отидех три пъти в Тунис да наблюдавам изборите в страната, където арабската пролет наистина даде плодове. Днес, когато виждам картините на убитите и ранените, знам, че те няма да заличат онези, които аз видях преди това. Ентусиазма, надеждата, радостта на тунисийския народ, който организираше избори и който ни казваше Шукран. Шукран, мерси. Мерси за това, че сте с нас, за това, че ни давате възможност да, да бъдем свободни, да упражняваме свободата на медиите, на, на мисълта за бъдещето на нашите деца. Навсякъде в изборните секции бях посрещат е, топло, сърдечно. Посетих и музея Бердо, в който има е, е, доказателства за 3000 години взаимовръзки между е, е, Европа и е, Ориента за, за, защо беше това нападение? За да може страната да потъне в анархията и да бъде. да, да, да изгори в, в огъня на хаоса. Защо? Защо? Защото няма съпоставяне и няма никаква възможност за съчетаване на демокрацията и исляма. Ако обаче продължаваме, е, фалшивата риторика ще продължат. Но аз вярвам казаното, наказаното от Йорданския крал. Е, Мисулманите няма да позволят по целия свят е, да бъдат експлуатирани и в името на, на, на варварството да бъдат е, експлуатирани. За това трябва да работиме заедно в економическата, политическата, социалната, културната област, защото трябва да комбинираме културата на силата с силата на културата. Да, скъпи колеги, ние сме всички тунизици. Благодаря, господин Костал. Костал, додам думата за господин Презентанте, но не Боргет. Благодаря ви, господин председател. Не трябва да се свежда всичко до представянето на съболезнования. Разбира се, аз също изразявам своите съболезнования на близките на жертвите. Много жертвите а, са на моята възраст, но няма да решим проблема с молитви, без значение дали ще ги отправим на латински или на арабски. Нуждаем се от средства, за да помогнем на Тунис. Не трябва да разрешаваме на разни бюрократи да отварят петзвездни хотели благодарение на тези средства. Трябва те да бъдат насочени към сигурността, сигурност на границите, контрол на границите. Някои правителства така и нищо не направиха, за да се справят с проблема на чуждестранните бойци и сега всички ронят сълзи на а, гроба на жертвите. А, това се отнася и за Тунис. Рано или късно всички ще отидем там. Благодаря, колеги Боргезио. И в края на нашето обсъждане отново госпожа Могерини. Благодаря ще отговоря на господин Боргезе въпроса за граничния контрол между Тунис и Ливия обхваща въпросите, които обсъждахме с външният министр на Тунис ден преди терористичния акт. И той заяви, е, че Турция няма интерес, нито желание да затваря границите с Либия. Аз съм учена да зачитам една държавата, решението на нейните официални власти. Още повече, че това е демократична държава. Така че нека да проявим зачитане към решенията на тунизийските власти. Всички ние сме изправени пред общо предизвикателство. Тук не говорим за сблъсък на културите, защото жертвите са били европейци, не европейци, тунизийци е, християни, атеисти, мюсюлмани, е, това е посегателство срещу Европа или и срещу Тунис. Няма битка между севера и юга в Средиземноморието. Трябва да работим заедно, търпеливо, неуморно, така че от двете страни на Средиземноморието да се борим с насилието и това, за това не са достатъчни мерки на сигурност. Да, те също трябва да съществуват, но ние ще спечелим само единствено, ако бъдем в състояние наистина да инвестираме в младите хора, ако им гарантираме достойно място в обществото. Това поискаха тунизийците, кога започвайки революцията преди няколко години. Достоинство. За това говорим. С респект и зачитане трябва да помогнем на Турци, на Тунис да върви по своя път. Чуха се няколко изказвания по конкретни въпроси. Е, ще се спра на два от тези въпроси. Първо, европейската политика на добросъседство. Това бе един от въпросите, които обсъждахме с тунизийските представители ден преди атентата. Е, както на 13 април тази тема ще присъства на обсъждането в Барселона, когато говорим за е, добросъседските отношения от Южното Средиземноморие, също и с нашите партньори от Източно партньорство в края на май за нас и за съседите трябва да, тази политика трябва да бъде едно особено средство това може да ни даде възможност заедно при взаимно зачитане да помислим с какви средства следва да приложим, за да приложим нови средства, различни от преди 14 години, да се гарантира спокойствие на юг, борба с тероризма и да се подкрепят държавните структури и отношенията с Либия. И не е само Либия. Мнозина от вас казаха, жертвите са равни. Напълно съм съгласна има и други атентати с други жертви, но всички тези жертви са жертви и те са важни. Тук бих искала също да спомена и жертви в други краища на света. В Алжир, в Йемен, всички тези държави, които а, са пострадали. Нека не подхождаме с различен аршин към тях. Регионалните кризи тук трябва да бъдат разрешени по подобаващ начин. Тук се каза, а, че трябва наистина да работим, да работим опорито. Това е и моя призив. Ние работим е с ООН, с регионалните партньори, с Арабската лига, за така че сега е важно всички участници, особено от региона, да работят заедно с нас и в Либия, и в Ремен. Нуждаем се от международна рамка, която да даде възможност на ЕСА не само да реагира, но и да действа за постигане на устойчиви решения. Твърде често се случва дадено решение на кризата да породи нова криза. Е, трябва да бъдем дълновидни е, и да избегнем бъдещи кризи включит и в Либия, и за туризма в региона. И накрая, относно средствата, стана дума за това – че средствата се разпределят неравностойно, две трети за източните райони и една трета за южните райони. Всъщност е обратното. Предвидели сме две трети от средствата да отидат на юг и една трета на, на изток. Нека да бъдем точни. Можем, разбира се, да говорим по този въпрос. Благодаря ви. Председателят, благодаря много, госпожа госпожа Могерини. С това приключваме обсъждането.